фанатици да възприемат себе си като контролиращи начина на говорене за тези теми. Защото през 20 век видяхме комунизма, нацизма, видяхме тези идеологии. Сега имаме този тип идеология на екологизма и катастрофизма. За минута и половина колегата Кокарис. Uh, I would like to thank the author for introducing this bill, but uh, I would like also to disagree with. Аз не съм съгласен с uh, заглавието. Извънредно положение. Извънредното положение изисква спешни действия, но това не е климат, климата. Създават се климатични бежанци. Това изтощава нашите способности на гражданската защита. И в това извънредно положение Европа може да бъде лидер. Сутринта говорихме за Кюрдистан – Ето такива са извънредните положения по света. От Европейския съюз се очаква новия зелен курс, платформа пълна с законодателни актове и планове за действие. Същевременно ще се спестят трилиони от а, закупуването на изкопаеми горива. Ние така или иначе не разполагаме с тях. Ето това е извънредното положение. Благодаря, господин Корал. Благодаря. Госпожо председател, колеги, сега или никога. Изменението на климата вече не е научен диспут. Това е нашето всекидневие, което опустошава планетата и застрашава живота на днешните и идните поколения. Тук нямаме връзка с политически идеологии. Тотален е проблемът. Това е най-големия риск за цялото човечество. Колеги, съвсем ясно искам да кажа, че трябват конкретни предложения от Европейската комисия. Първо, Зелените инвестиции трябва да бъдат изключени от изчисляването на бюджетния дефицит. Иначе има много голямо ограничение за глобалните действия. Второ, трябва да се намалят и постепенно премахнат инвестициите в изкопаемите горива. И трето, трябва да сме много по-амбициозни. Да се намалят с 65% емисиите парникови газове до 2030 година. Идните поколения ще ни съдят. И, за съжаление, присъдата ще е сурова, ако не действаме още сега. Благодаря, госпожа Колт. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин комисар, Глобалното затопляне е важен въпрос, на който трябва да намерим отговор колкото може по-бързо. Има факти, които доказват, че още не е късно да натиснем спирачката. но това ще бъде възможно само ако действаме обмислено. Европейския съюз трябва да подкрепи държавите членки и техните бюджети, за да може до 2050 година нашата економика да бъде климатично неутрална. Производството на енергия в Унгария още към 2300 година може да бъде климатично неутрално. Изследванията показват, че ам, тази климатична неутралност а, ще струва около 150 милиона евро, ако тя трябва да бъде постигната до 2030 година. Европейския съюз трябва да гледа на това като на приоритет, защото това ще запази нашата конкурентна способност и ще изгради баланс с целите за климата. Ето защо трябва да намерим начин за финансиране на климатичната неутралност, за да може европейските економически субекти да продължат да бъдат конкурентно способност. Една минута за господин Буман. Госпожо председател, уважаеми колеги. Посланието от Нью Йорк беше ясно. Срещата на върха за устойчивостта и е, климата е, записаха тези резултати. Господин Оттингер, аз знам, че сме на прав път, но извода от Нью-Йорк беше друг, а именно, че сме много изостанали по отношение на това, което трябва да постигнем. За това трябва да спринтираме както на равнище Европейския съюз, така и в вътрешната политика на национално равнище. Аз чакам едно нещо. И това е нещо, което вие трябва да направите и то още преди да встъпи новата комисия сценарий е дано записан новата комисия, където устойчивостта е задължителна за всички. Все още обаче новата председателка на комисия не се е задължила а, да включи този сценарий е дно във всички политики, като компас на новата комисия. Ето това искам да чуя. И вие може да дадете голям принос в преходния период към новата комисия. Много бих се радвал, ако чуя това от вас. За една минута, госпожа Рис. Благодаря ви, госпожо председател. Нека го кажем ясно. Срещата на върха на ОНЕ за климата е планина родила мишка. Всъщност само страните, които произвеждат по-малко от 7% от емисиите, се ангажираха да се държат по-добре до 2020 година, докато големите замърсители не правят нищо. Ние знаем какви са лостовете, обикновено ни се казва, сега имаме зеления курс, който трябва да се конкретизира. Един е, билион евро. Същевременно Европейската инвестиционна банка също ще участва с тези проекти. Ние имаме амбиции за бъдещата МФР, но Извънредното положение за климата означава да вземем мерки, защото замърсяването вреди на нашето здраве и всъщност измененията на климата са по-вредни от тютюнопушенето. Ние знаем колко смъртни случая има годишно заради тях. Необходимо е това да е приоритет на новата комисия, така както и извънредното положение за климата. Благодаря колегата Холмгрен. Благодаря. Наистина е извънредно положението на планетата. По отношение на биоразнообразието, което е жизнено важно, а е застрашено от глобалното затопляне. Това е глобална криза – но ние не гледаме на нея като такава. Температурата е повишена вече с 1 градус. Скоро ще се добави още половин. И това застрашава и земеделските култури, и диворастящите растения. Трябва да положим всички усилия и за това не е чудно, че младежите са на улицата и демонстрират. Може би идните пет години са последния петгодишен период, в който можем да се приспособим към промените. Нека заедно да го постигнем. Благодаря сега госпожа Бение. Скъпи колеги, трябва да се радваме, че цялата политическа класа в Европа сега се поставя в услуга на екологията. Това е опортунизъм, някакъв вид зелено замазване. Климатичните и екологични проблеми, за жалост, са тези, които напълниха с фалшиво морално съдържание политиката – Същевременно се е, прилагат нови данъци, нови мерки е, за е, селското стопанство и за бежанците. Всичко това под чадъра на екологията. Европейските, а и национални ръководители казват, че всичко трябва да бъде заклеймено, да се променим економиката, екологията да се реформират, защото всичко това е спешно от екологична и здравна гледна точка. Но същевременно имаме всички тези е, договори за свободна търговия, както и суверенитета на нациите в Европейския съюз. Всичко друго е фикция. Благодаря. Благодаря колегата Вишневска. Шановни благодаря ви, госпожо председател. Слушам дебата и не съм чула ни дори една дума за спекулативния характер на схемата за търговия с емисии. и за енергийната бедност. 45 е, милиона души са засегнати от енергийна бедност. А вие искате да разпрострете рестриктивната политика в други области, например селското стопанство. Искате ли енергийната бедност да се разпростре и в тази област? Защото извън Европейския съюз – храната ще се произвежда с антибиотици и е, пестициди. Така че политиката трябва да бъде разумна и балансирана а, и да бъде адаптирана към нивото на развитие на държавите членки. Също така трябва да се зачита правото на държавите членки сами да избират техния енергиен микс. Нека да се отчита нивото на развитие, за да можем да намалим енергийната бедност. Колегата Валас. Час и 10 минути говорим за измененията на климата като извънредно положение. На срещата в Нью Йорк трябваше да се активизират климатичните мерки, но не се получи нищо подобно. Климатичните и енергийните цели трябва да съответстват на парижките споразумения. Необходим е спешен отговор на проблемите и предизвикателствата, свързани с климата. Още сега незабавно трябва да се предприемат някои действия. Веднага да се премахнат субсидиите за изкопаемите горива. Трябва да се е, спре финансирането и строителството на газопроводи и да се инвестира в възобновяеми енергоисточници. Иначе няма да стигнем до никъде. Благодаря за минута и е, половина. Господин Линс. Комисар. Уважаема госпожо председател, господин комисар, скъпи колеги. Измененията на климата са много емоционална тема. Виждаме го всеки петък по време на демонстрацията Fridays for Future. Виждаме го и в днешния дебат. Въпросът е не дали трябва да направим нещо срещу измененията на климата. Въпросът е какво и как да направим. Важно е е, да спрем да хвърляме цялата вина на някои е, промишлени браншове и сектори. Важно е да се използва потенциала, защото само мерки, които се подкрепят от обществото, ще бъдат успешни пример от селското стопанство. Фермерите са фрустрирани от това, че непрекъснато се сочат с пръст и в целият този дебат много често се забравя, че селското и горското стопанство са единствения сектор, който има потенциал да улавя въглероден диоксид. Те улавят около 10% от нашите емисии. Така че а, трябва да говорим не само за избягване, но и за улавяне на въглероден диоксид и да изградим механизъм от а, стимули и в Европейския съюз, по примера на Нова Зеландия. Нека а, да отдадем дължимото на нашите фермери за това, което правят, а не да им се подиграваме. Благодаря. За една минута госпожа Грифин. Благодаря ви. Бор... Борбата с измененията на климата и извънредното положение за климата трябва да е приоритет. Кръговата економика, селското стопанство, транспорта, океаните, търговските споразумения с клауза за климата, устойчивите инвестиции – Работата с заинтересованите групи и с гражданите трябва ни наистина истински зелен курс, който да води света. Това трябва да е водещо за всяка комисия, за всяко европейско правителство. В противен случай ние ще се окажем в един климатичен хаос. Необходим е справедлив преход, който е добър за всеки европейски гражданин и не изоставя нито един работник, нито една жена, нито един регион. Ето защо трябва да се вслушаме в гласовете на младите. Не можем повече да чакаме. Трябва да обявим извънредно положение за климата сега. Благодаря, колегата Хойсик. Господин комисар, колеги, извънредно е положението, но ние като че ли го пренебрегваме. Години наред правим това и сега се сблъскваме с последиците. Днес трябваше да възразим на предложенията които застрашават медоносните пчели, селското ни стопанство. Много е силен мандата на новата Европейска комисия да работи по въпросите на измененията на климата. Държавите членки трябва да понесат своята отговорност, защото от една страна гласуваме постепенно да се премахнат изкопаемите горива, от друга страна субсидираме изграждането на тецове в трети страни. Имаме проекти от общ интерес, които предвиждат изграждането на нови енергопроводи. Всички трябва да бъдат отговорни. Надявам се, ние също. Благодаря. Госпожа Дели. Скъпи колеги, ние преживяваме най-топлата година. Измененията на климата се усещат ежедневно и засягат най-уязвимите. Вече няма време за конференции и дебати. Спешни действия са необходими. Ние трябва да предприемем незабавно мерки и парламента трябва да обяви извънредно положение за климата, да накара Европейската комисия да намалим с 100% своите емисии на CO2 до 2030 година. Също така, въздухоплаването, корабоплаването да не използват повече керосин. Това е битка за нашето благоденствие, за нашето общо благо е, ние трябва да се обърнем към гражданите и към младите, които са на улицата, които гледат към нас и очакват отговор. Ние трябва да им покажем, че най-сетне сме разбрали посланието и имаме политическата храброст да направим нещо бързо и добре. За една минута господин Ланчини. Благодаря, госпожо председател. Протестите е, срещу климата бяха е, отразени широко в медиите, но няма реални решения. През е, последните 30 години се увеличават емисиите парникови газове и има предложение за намаление, намаляването им 2030 година. Италия пое ангажимент да се намалят емисиите въглероден диоксид, но в енергийния микс 40% въглища, най-вече лигнитни, трябва да бъдат намалени. И в края на краища, за какво се грижим повече? За това да е балансиран бюджета или за замърсяването? Замърсяването не признава националните граници. То се разнася по света по такъв начин. Ние замърсяваме света, допринасяме за нелоялната конкуренция. Струва ми се, че именно Европа трябва да намери начин, за да престане да замърсява. Благодаря. Благодаря за една минута колегата Клоц. Шановни панство, зачниме от факту... Уважаеми колеги, ще започна с това, че има ясна дефиниция за това какво е климатична заплаха. Какво представлява климатичната заплаха? Свидетели сме на протести, на насилие, което е свързано с разходи и за полицията, Тези млади хора се а, е, експлуатират, за да разпространяват анархия. може да се избегнат тези радикални дейности. Но унези, които всъщност плащат цената са бедните, унези, които стават от енергия на бедност. Изненадана съм, че левицата на Европа приемат това за тази идея за вярна. Енергетиката, борбата с енергийната бедност трябва да са наш приоритет. Марксистските експерименти винаги са водили а, до бедност. Благо... Нека да ги прекратим. Благодаря. Госпожа Пиети Кайнен. The next commission needs... Бъдещата комисия има нужда от подход основан на науката когато работи по измененията на климата и други екологични неотложни въпроси. Това е необходимо да е водещо и при регламентите да се правят съответните научни разработки. Това, което ни занимава трябва да определя и начина ни на работа. Необходимо е да отвоим усилията си, ако искаме да се справим с предизвикателствата. На второ място, необходима ни е и една кръгова економика, устойчиво финансиране и оценка на въздействието на липсата на действие. Не би трябвало демокрациите като сумнамбули да вървят към пропаста. Знаем за какво става дума и разполагаме с достатъчно средства. За една минута колегата Лопес. Благодаря, госпожо председател. Ясно е, че измененията на климата са не само заплаха, те са неотложност. Трябва да действаме веднага, защото щетите иначе ще са непоправими. Казват го младите, казват го всяка седмица, когато демонстрират и протестират, за да изискат от нас действие. Казва го и срещата на върха на ООН. Ние трябва да действаме, да имаме интелигентен, амбициозен план за намаление на въглеродните емисии в нашата економика до 2050 година. Необходимо е енергетиката, инфраструктурата, транспорта, международната търговия да се съобразят с тази цел нула емисии. Трябва да изпълним европейския зелен курс и да помогнем на тези, които се оказват ощетени. Европейският подход е най-добрият подход, защото с климата не можем да водим преговори. Можем само да работим заедно. Благодаря колегата Волден. Thank you. Връзката между човечеството и земята, която обитаваме, е в криза. По цял свят има хора, които са силно обезпокоени. Над 6 милиона души протестираха, защото искат ние, политиците, да ги чуем, да предприемат спешни действия и да опазваме природата. Длъжни сме да ги чуем. Природата не се нуждае от хора, но хората се нуждаят от природата. Ние трябва да действаме и изборът, който правим за опазване на околната среда, ще определи как ще живее човечеството през следващите 10 000 години. Трябва зеленият курс да се превърне в реалност. През следващите няколко месеца ще има законодателни предложения, които да отразят климатичния хаос пред който са изправени нашите деца и внуци. Не можем да ги подвеждаме. Благодаря. Госпожа Пауло сега има думата. Thank you. Ladies and gentlemen, dear... Госпожи и господа, през 2009 година Център в Стокхолм за първи път публикува документ, който за първи път въведе 9 граници на планета. Това са граници, които не бива да бъдат прекрачвани, ако зем, Земята трябва да продължи да бъде обитаема за е, хората. Говорим а, за м, климатични изменения, но две от границите вече са а, прекачени, прекрачени. Едната е свързана а, с а, емисиите на въглероден диоксид и азот а, в околната среда. Какво правим? излагаме на риск е, основата на нашия живот, биосферата, която ни предоставя вода, чист въздух и така нататък. Затова очаквам от новата комисия да излезе с план за това какво трябва да се прави в селското стопанство, в земеползването и така нататък. Това трябва да стане част от зеления курс. В противен случай няма да решим кризата. Благодаря, господин Роуз, за една минута. Uh, Благодаря ви, госпожо председател. Колегите говорят за измененията на климата, все едно, че е настъпил краят на света. Със сигурност има изменения, но те не почиват на научни становища. CO2 всъщност не замърсява толкова. Ние трябва да мислим за планетата. Прилагат се мерки, но тези мерки всъщност не отговарят на необходимото, точно обратното. Също така ни се казва, че има все повече засушавания, урагани, наводнения, но Виждаме от научните данни, че промените са само с 1,86%. Да, ледниците се топят, но това са редовни циклични промени в природата. Ние трябва да мислим, но не винаги когато е твърде късно. Благодаря колегата Шуит. Много ви благодаря. Очевидни са глобалните климатични изменения и неблагоприятните последици за околната среда. Не можем да затваряме очи пред пожарите по Амазония, природните бедствия. Най-високите температури през юли бяха регистрирани тази година. Това е една от петте най-горещи години. Не можем да затваряме очи, трябва да действаме. И аз съм съгласна, че това не е краят на света, но е извънредно положение. Ето защо е добре, че обсъждаме тази тема в началото на нашия мандат, когато те първа започва работа новата Европейска комисия. Аз съм удовлетворена, че госпожа Урсула а, фон дер Лайен поставя зеления курс в центъра на своите приоритети. Ще следим през първите 100 дни какво ще се направи. Европейския съвет също говори за зелен екологичен преход, за да се гарантира изпълнението на Парижкото споразумение. Срещата в Нью Йорк през септември беше първата от поредица важни срещи за изпълнението на Парижкото споразумение. Трябва да оставим на нашите е, деца земята в добро състояние. Морален и правен дълг е това за нас. Благодаря, госпожа Ван Бремт. колеги, аз. Уважаеми колеги, аз съм по-скоро оптимистка. И за това искам да изложа пред вас едно оптимистично послание е, по този комплексен феномен – изменението на климата. Винаги говорим за съвета, който възразява. Въпреки това, аз мятам, че ще успеем а, е, да възприемем добър зелен курс – който ще ни предвижи към амбициозните цели за 2300-2050 година. Трябва да сме амбициозни, да поставим летвата високо, след това да се погрижим да защитим нашата промишленост, за да може тя да оцелее в тежката конкурентна борба в световен мащаб. Трябва да ги защитим, трябва да направим така, че замърсителя да плаща и така ще защитим нашата промишленост. Следващия оратор, колегата Чей. Благодаря. Скъпи колеги, нека се вслушаме в учените. Знаем, че ни остават само няколко години, за да предприемем мерки. Това не е радикализъм, това диктуват фактите – трябва да добавя, че борбата с климатичните кризи трябва да помага на уязвимите, защото най-бедните региони са най-уязвими и най-много засегнати. Ние сме в един порочен кръг. Трябва да предприемем нещо сега, защото климатичните изменения застрашават тези, които вече и без друго са уязвими с още по-голяма бедност. Необходимо е да имаме въглеродно неутрална кръгова економика. В моя роден град Будапешта новоизбраните лидери заявиха, че ще обявят извънредно положение за климата. Аплодирам и решението на госпожа фон дер Лайен – но нека не забравяме действията за климата трябва да са обвързани с по-силна регионална политика и солидарност, така че никой да не бъде изоставен. Благодаря колегата Карем. Госпожо председател, скъпи колеги, ето, е, начина по който говорим за климата си прилича. Скъпи колеги, при търговските споразумения или различните проекти за екологията се оказва, че някакси климата вече не е толкова неотложна тревога. Както и във Франция, всички споразумения се парафират в Париж, но няма конкретно определени цели. Ето защо аз заведох жалба срещу френската държава заради бездействието за климата. Последната среща на ООН ни даде ужасяващи данни за тези, които ще бъдат принудени да напуснат домовете си заради климата. Време е за действия. Нека обявим извънредно положение за климата, но това да не е само изявление, а да имаме златни правила не само за бюджета, но и за климата. Така че извънредното положение да не бъде само дебат, а императив. Благодаря. Колегата Фанобелтфелд. Благодаря, госпожо председател, господин комисар. Съгласни сме, че измененията на климата са важно предизвикателство. За мен е очевидно, че устойчивото развитие и кръговата економика могат да ни доведат до иновации и економически растеж. Тук не става дума просто за това да си поставим екологични цели, защото същевременно трябва да защитим и работните места и социалните дейности. Необходими са системни промени. Съгласен съм да се ориентираме на там до толкова, доколкото не губим от поглед и економическия растеж. Трябва да се съсредоточим върху иновациите – за целта ни трябват съюзници. И по-конкретно комисията. Обръщам се към господин комисаря. Каква е вашата стратегия за изграждане на съюзи с други държави? Благодаря госпожа Спираки сега. Европейският съюз е в авангарда на борбата с измененията на климата. Нашите цели са амбициозни. Искаме да намалим въглеродните емисии с 50% до 2050, но трябва да направим оценка на въздействието, ако искаме нашите обещания да се изпълнят. Трябва да следваме, изпълняваме проекта за кръговата економика. И това трябва да го правят не само държавите, но и регионите, гражданското общество. Също така са ни необходими устойчиви финанси за това. инвестиционната банка може да се превърне в климатична банка, но във всеки случай трябва да имаме възможност да използваме природния газ като преходно гориво и трябва да има подкрепа от структурните фондове, които да подкрепят държавите членки, които имат амбициозни цели за енергиен преход. Моята държава, Гърция, си е поставила за цел до 2028 година иска да намали въглеродния отпечатък на нула. Трябва да я подкрепим. Една минута е записано а, при мен, за това ви прекъснах. Всички останали оратори имат по една минута. Няма да го повтарям на всички. Колегата Белка е следващия. Thank you. Благодаря ви. Преходът към изкопаеми горива, към нови начини на енергопроизводство изисква ресурси. Това понякога е свързано и с висока социална цена, по-висока в някои страни, отколкото в други. Полша е един краен пример на много висока цена. Въпреки това, трябва да се направи нещо в интереса на самата страна. Защо? защото ние се задъхваме заради въглепроизводството. Необходимо е да се дадат повече пари, повече време. Това ни казва въгледобива. Може би това е така, но тези пари трябва да дойдат на време и само ако правителството изготви една подробна подлежаща на проверка програма за прехода от въгледобив към възобновяема енергия. Благодаря колегата Флего. Хвала пресjednice. Благодаря, госпожо председател. Климатът и екологията не са просто теми на бъдещето. Те са гореща тема още днес – засушаванията, пороите, наводненията изискват от нас спешни действия. Необходим ни е устойчив зелен курс, нова Европа, която знае как да смекчи последствията, да опазва околната среда и същевременно да я балансира с економическия растеж – Времето лети в бюджета. Трябва да гарантираме сполучлив преход през програмния период до 2027 година. Биологичното замеделие е необходимо и това трябва да се отрази в бюджета на Европейския съюз. Благодаря. Следващия оратор, господин Кофе. Европейският зелен курс ще успее само ако наистина промени живота на хората. В транспорта и околната среда имаме истински предизвикателства. Господин Тимерманс и Симпсън наистина трябва да се борят. Деневния ред на Европейския съюз са е добро начало. Защо? Защото те поставят в центъра на промяната, бедността, околната среда. Господин Тимерманс, а, а, а, настоявам да насърчавате а, а, пътуването а, здравословното пътуване и да се ангажирате с политика за развитие на градовете, за да може хората да пътуват по-малко и по-лесно. Не се връщайте назад, започнете да инвестирате в общински публични жилища, защото това ще намали емисиите и направете така, че зелената енергия да може да отиде до местата, на които е необходима. Колегата Еврен. Благодаря ви, госпожо председател. Градовете произвеждат над 70% от емисиите парникови газове по света. Стратегически е важно да се борим с измененията на климата. Няма никакво съмнение, господин комисар, не може да говорим за извънредно положение за климата без да говорим за градовете, особено метрополиите – те трябва да участват в дебата. Виждам какво се случва в Париж ежедневно. Метрополията се задушава, гражданите също. Няма зелени площи и е, има концентрация на проблемите, които водят до глобалното затопляне. Е, това вреди изключително много и на здравето на гражданите но същевременно има множество нови ефикасни инициативи. Господин комисар, трябва да включим градовете в зеления курс, ако искаме да успеем. Благодаря. Колегата Лалук. Колеги, благодаря за този дебат. Наистина трябва да се действа неотложно. Зеленият курс – е важен. Още 2008 година започнахме разговора, но трябва наистина да има повече норми за екологизацията. Зеления курс означава да реновираме сградите, да използваме високите технологии, е, растителната инфраструктура. Всичко това ще ни позволи да разкрием 10 милиона работни места и в крайна сметка да имаме истинска индустриална европейска политика. Е, всички ние се радвахме на масовата консумация, но рискът е голям. Освен това, има мнозина, които са в енергийна бедност или са застрашени от това да загубят работата си или да се превърнат в бежанци заради климата. Нека да работим за тях. Благодаря колегата Билбао Барандика. Благодаря. Промените заради действията на човека стават все по-чести. Виждаме миграции заради климата, наводнявания на крайбрежни зони. това е необходимо да има световни цели за климата и действия във вътрешен план. На местно, на регионално ниво се печелят тези битки, например с мобилността или управлението на отпадъците, защото е по-лесно да повлияеш на хората и да говориш за устойчивост затова аз предлагам борбата с измененията на климата да е хоризонтална ос във всички видове бюджети на обществените институции, които да използват само 100% възобновяема енергия и това да присъства и при уравняването на сметките. В страната на баските ние работим по тази формула. Това може да е много добро и за Евросъюза. Благодаря колегата Мец. Благодаря госпожо председател. Борбата с измененията на климата е борба за нашия дом, за нашата земя. Знаете, че растенията са много важни, защото те могат да улавят со 2 и могат да бъдат използвани за намаляване на концентрацията на CO2 в атмосферата, но растенията трябва да са в добро здраве, да живеят, да може да процъфтява целият този цви... свят с различните видове насекоми, растения, но това няма да стане ако използваме само химически продукти и преексплуатираме това, което ни дава Земята. Ние трябва да се борим с измененията на климата, да се грижим за въздуха, за водата, защото това е много важно за биоразнообразието. Необходимо е да има рамкова директива за опазване на почвите. Благодаря колегата Пипък. europa das pariser klimaabkommen letztlich durchgesetzt hat wichtig dass wir mit dem след като беше подписано Парижкото споразумение, трябва да останем в челните редици на борбата срещу замърсяването на пластмасата, използването на водорода и така нататък. Ние трябва да използваме нашата економическа сила и да спрем ограбването на ресурсите в другите части на света. Там е глобалният проблем. Ние трябва да си сътрудничим и економически с тези държави, за да можем да им позволим да решат проблемите си. Зеления пакт обаче не трябва да е, сочи с пръст хората, които работят е, в селското е, стопанство, стоманодоева и така нататък. Зеленият курс не се е страх от края на света. А, с, е, охра... с опазване на климата може да се печелят пари, това може да бъде работа, която доставя удоволствие. Тогава зелената сделка ще има а, успех. Колегата Шахим има думата. Благодаря, госпожо председател. Не можем да говорим за извънредно положение във връзка с климата, без да говорим за мерките, които са необходими. Това е разликата между Европейския съюз като лидер и претенциите да бъдеш лидер. Аз знае, че много хора тук вече а, работят а, много, но ние ли сме най-чистия континент? намаляват емисиите, но въглеродния отпечатък се разширява. За кого произвежда Китай, според вас? Ние сме най-големия потребителски пазар. Затова е наша отговорността да заемем водеща позиция, да инвестираме в климатична дипломация, да сложим край на субсидиите за изкопаемите горива и да започнем да използваме естествени решения. Не съм убеден, че трябва да намалим с 50% емисиите, а ако други го направят, е, е, ще стигнем до 55%. Това не е лидерска позиция, а ние трябва да сме лидери и то амбициозни. Благодаря. Благодаря колегата брой има думата. Man. Klimatet behöver EU. Miljöhoten stannar inte Климатът има нужда от Европейския съюз. Климата, разбира се, не признава граници и решенията не могат да спрат до границата. Климатът изисква действие и то неотложно с повече зелени решения, преди да е твърде късно. Би трябвало да е по-лесно да се направи правилния избор от екологична гледна точка – би трябвало да ти излиза скъпо да се отнасяш немърливо и да замърсяваш чрез вредни емисии. Необходимо е да мислим за общ данъчен инструмент. Европейският съюз трябва да е най-голямата екологична организация в света. Нашите търговски политики също трябва да бъдат двигател и да показва, че е възможно да се осъществи прехода от економиката на изкопаеми горива. Колегата Енсли. Ние трябва да се опитаме да избегнем екологичната катастрофа. Политиците е, е, обикновено игнорират тези проблеми, те игнорират и гражданите. 6 милиона души, голяма част от тях е, деца и ученици, излязоха на улицата миналия петък и ви питаха какво направихте, когато имахте възможност да действате, какво ще им отговорите. Е, аз съм първият в Лондон, който обяви е, климатична криза и ще направим така, че правителство на Обединеното кралство да изпълни това, което обещава. Аз съм един от тези, които призовават Европейския съюз да намали субсидиите и да постигне въглеродна неутралност до 2300 и да поиска другите нации да направят същото. Не трябва да отлагаме нещата за в бъдеще. Трябва да действаме сега. Колегата Гюрк има думата. Благодаря, госпожо председател. Безспорно, сериозно е състоянието на климата. Но разисквания като днешните не са достатъчни. Ние трябва да действаме отговорно, като имаме предвид колко комплексни са предизвикателствата. Устойчивото развитие, конкурентоспособността и социалното ни развитие трябва да бъдат взети предвид. Неприемливо е да обръщаме внимание само на една от страните, пренебрегвайки другата. Трябват ни мерки, които няма да доведат до повишаване на цените на енергията за потребителите и няма да пострада конкурентоспособността на държавите членки. Унгария дава добър пример. Намаляват се както емисиите парникови газове, е, така и цените на енергията за домакинства, същевременно е факт економическия растеж. Благодаря, госпожа Фолкарт als als den Zustand unseres Klimas und der Umwelt Notstand zu bezeichnen. Какво друго ни остава, освен да назовем настоящото състояние е, криза? Колкото повече е, Видове се губят, колкото повече хора са принудени да емигрират, толкова по-тежка става кризата. Трябва да направим така, че нашите субсидии за селско стопанство подкрепят околната среда и фермерите. Трябва да направим така, че в нашите търговски договори да се заложат и екологични стандарти трябва да имаме международна политика с ясни цели, а, а трябва да инвестираме в зеления пакт, зеления курс. И едва когато направим това, ще покажем, че сме сериозни. Нека да действаме. Е, колегата Пет има думата. Скъпи колеги, ако световната температура се увеличи, както се очаква, това ще има ужасяващи последствия – Едно от местата, където може да се видят тези последствия е арктическия кръг. Топенето на арктическия лед също допринася за измененията на климата. Разбира се, там не можем да разчитаме само на арктическите страни. Замърсяването се причинява от страни в Европа, в САЩ. Следователно, знаем, че и много правителства се интересуват от нови риболовни трасета в Арктика, нови транспортни маршрути – ако искаме да изпълним Парижското споразумение, трябва веднага да намалим емисиите и да се подготвим е, за бъдещите климатични изменения. Благодаря. Благодаря ви, колегата Дебърни Грунберг. Микрофон, ако обичате. За съжаление, е, ние хората нямаме сетиво, което да ни позволява да усетим състоянието на планетата. Въздействието на нашата дейност е, са глобални а, е, и а, надхвърлят а, нашия човешки а, хоризонт. А, ние обаче усещаме кризата само ако я е, усетим, ако я помиришем, ако я пипнем. Всеки от нас в ежедневието си обаче трябва да се научи да взима решение, което да пази околната среда, култура на хранене, култура на живот, дефиниция на понятието благосъстояние и ще трябва да вземем мерки, пазарни и технологични. За целта е необходим а, съюз между економика, наука, философия и изкуство. Трябва да формулираме визия и да покажем колко са много а, възможностите. Ние, Европейския съюз, трябва да вървим напред, за да защитим нашия климат и нашето биологично многообразие. Колегата Бентеле. Госпожо председател, когато имаме е, криза, е, властта се измества към изпълнителната е, власт и това може да доведе до изкривяване на човешките права и във времена на мир трябва да се пазим от това. Ние, депутатите от големите градове, знаем, че за в бъдеще трябва да подлагаме на проверка всички мерки, които взимаме, за да видим дали те е, допринасят за по-здравословна околна среда. В градове като Берлин, Париж, е, Лондон, Джакарта, Пекин и така нататък се трупат екологичните проблеми заради гъстотата на, зас... на населението и на транспорта. В тези градове се трупа обаче и ноу-хау и иновации, така че те могат да дадат решение на екологичните проблеми. За това настоявам комисията да признае потенциала на градовете и хоризонтално да ги а, подкрепи, за да може нашите градове да бъдат преустроени като щадящи за климата и хората. Благодаря. Колегата Перейра има думата. Благодаря. Понякога трябва да обясняваме защо трябва да направим едно или друго. Днес това не е нужно.